По процедурата е постигнато мнозинство. Има някои гласове против сред социалистите, зелените и обединената левица. И ако трябва да се надвиквам с вас, разбира се, трябва и да кашлям. Корин. Благодаря, госпожо председател. От името на НП, според нас, като се има предвид настоящата криза и положението в Гърция, считаме, че е изключително важно парламента да постави на гласуване нашата позиция за, по пакета за управление. И до голяма степен, ние много се радваме за това, ние постигнахме споразумение с съвета благодарение на отличната работа на екипа и от съвета, и от комисията. Особено искам да спомена господин Скараман. Андреш Караман. Той бе много търпелив, много упорит, с отлични аргументи поведе дискусията, за да можем да стигнем до този момент. А това далеч не бе лесно – Много лесно е човек да критикува, но благодарение на него ние действително миналата седмица постигнахме поврат и в четвъртък след 12 часа преговори в 3 часа сутринта постигнахме резултати. И мисля, че е, той специално работи вероятно повече от 24 часа. Затова благодарности към него. Мисля, че тази седмица трябва ясно да дадем позицията на парламента, защото в противен случай е, Европейския съвет ще приеме решенията на Екофин и, и нашия глас няма да се чуе парламента имаше много проблеми по отношение на някои от решенията на съвета от, четвър... от вторник, което ще постави под въпрос и подкрепата на мнозинството за целия пакет от законодателството, а ние не искаме това да се случи. И сега, като виждаме какво се случва в съвета, и сега цитирам Жан Пол Гозес, не бива да забравяме какво се случи през 2003-2005 година. Трябва да решим въпроса с ефективните правомощия за вземане на решения и в е, съвета, и в комисията. И парламента именно за това настоява. Когато става дума за започване на процедура за санкции, тя да подлежи на обратно квалифицирано мнозинство при гласуването. Освен това, след дълги преговори между всички различни политически становища в парламента, ние намерихме обща е, позиция по отношение на симетрията, асиметрията и макроекономическите дисбаланси. Много, много крехко равновесие бе постигнато и благодарение на е, всичко, което постигнахме вторник през нощта, ние считахме, че съвета ще приеме текста, но Екофин нанесе е, промени. Това е важен момент. Парламента иска да запази своята позиция и затова от името на НП искам да подчертая нашата подкрепа за процедурата, която вие предложихте. Тоест да предложиме текста е, от четвъртък 3 часа сутринта с изменение за е, обратно квалифицираното мнозинство, тема на която настояваме. Това е една отговорна е, начин на действие за нас и освен това е начина ясно да заявим своята позиция. По отношение на пакта за стабилност и растеж, все още има разногласия в парламента, но за НП устойчивите публични финанси и отговорността за, за такава устойчивост са ключов момент. И затова ние искаме да подкрепим пакета такъв какъвто е сега в момента. Удо. Госпожо председател, Нашата политическа група винаги е, е държала на стабилността, на устойчивостта на държавните бюджети и затова е, бихме желали пакета да бъде договорен добре и с е, съвета. Но в никакъв случай не бива да търсим тази устойчивост само по пътя на санкциите. Трябва да търсим една балансирана стратегия, която да отчита аспектите на стабилността, на устойчивостта и същевременно да се опира на целите на Европа 2020. С твърде а, е, малко мнозинство а, е, не бихме могли да постигнем именно тази убедителна позиция в преговорите. Затова е, смятам, че резултатът, който е постигнат миналата седмица е наистина проблематичен. Намираме се, така да се каже, в сивата зона. Необходими са абсолютно сигурни е, методи за спасяване на еврото, на еврозоната. В никакъв случай точно в този момент не бива да тръгваме по пътя на санкционирането и налагането на наказанията. Това едва ли ще доведе до желания ефект. Необходима ни е прозрачност, естествено но аз мятам, че би трябвало най-късно през юли да обясним всичко съвсем прозрачно, ясно, разбираемо на обществеността, да покажем как сме постигнали компромиса, как сме постигнали съгласието което надявам се ще постигнем. От името на моята политическа група ви уверявам, че ще търсим компромис с всички политически групи в Европейския парламент. За съжаление, либералите и британските консерватори до този момент е, отхвърлят нашите предложения. НП също. Е, Жан Пал Гозес току-що съобщи, че изобщо не знае за какво точно е, сме говорили. Е, тук в е, тази зала има представители и на политическата група АОДЕ. Е, обръщам се към всички представители на отделните политически групи. Трябва да потърсим компромис, трябва да намерим съгласие, защото ако имаме едно убедително мнозинство в парламента през юли, ще постигнем много повече, отколкото сега, когато в крайна сметка няколко души през едно среднощно заседание са постигнали някакво съгласие помежду си, но парламентът не стои за тях. Силви. Благодаря, госпожо председател. Първо, една дума в благодарност на всички, които работеха толкова усърдно върху това дълго и трудно досие екипа от докладчиците много добре издържа до 3 часа сутринта дори и благодарим също и на комисията, която много ни помогна с проекто варианта. Много сложна беше темата с Гърция. Благодарим на Оли Рен, че успя да се присъедини към нея. Два коментара. Първо за процедурата за съвместно вземане на решение. Съвета, за съжаление, взима позиция, която аз лично много съжалявам, че е такава. Те самите са подписали Лисабонския договор, който ни дава тези предлож... правомощия и той трябва да бъде спазван. Така че не съвета е този, който единствено решава и парламента малко ги подпомага. Трябва парламента ясно да разбере това. А трудността на съвета е да разбере именно това. Той трябва да действа в интерес на всички, а не само на националните интереси. И затова много разочароващи са резултатите, които бяха получени сега. Първо, за това, че не се постигна никакъв напредък по отношение на въпроса за обратното квалифицирано множество, но също има и отстъпки по въпроса за макроекономическите аспекти. Много е жалко това. Страните членки всъщност търсят да засилят пакта за стабилност, но всъщност те е, даже нямат намерение да го прилагат. Що се отнася до елементите на симетрията, контрол, общата валута. В края на кращата това не са неща, които парламента изискват и измислил. Това са важни и необходими неща. Ние се присъединяваме към групите, които предлагат гласуване във вторник, но да оставим гласуването отворено, така че да може после да се продължат дискусиите. Гласуването в четвъртък, извинете. И в края на кращата е много важно е какво ще се реши на Европейския съвет в четвъртък и петък. Ако страните членки искат да отчетат мненията на парламента, да можем да продължим нататък. Ако не, ще трябва да се обмисля на нова позиция на групите. Също така, много важна е темата за еврооблигациите. В е, текста ние отстъпихме изключително много на съвета. Съгласихме се да се оттеглят и елементите на стимулиране, което беше много важно, така че трябва много ясно да подадем е, сигнал, че е, комисията, ако не поеме ангажимент текста за декларацията да бъде е, включен, ние ще дадем изменения по този въпрос. Сега, по отношение на новите инструменти, много подготвителна работа бе направено за европейското полугодие от е, перванш, така че Имаше, имаше допълнителни неща, които бяха подадени с допълнителна стопка за допълнителна добавена стойност и страните членки трябва да отчитат тези моменти. Филип. Thank you, Chair. Uh, first of all, I want to say Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Нека първо заявя, че зелените напълно се обявяват в подкрепа на строго економическо управление. То обаче трябва да отговаря на три критерии. Първо, ефективност. Второ, устойчивост във времето. И трето, справедливост. Именно по отношение на тези три критерия в настоящия пакет не се съдържат достатъчно предложения. Що се отнася до пакта за стабилност и растеж, докладите на Вортман Кол, Фейл и Голар няма да бъдат подкрепени. Всички групи ще гласуват против. Защо няма да гласуваме за този пакет? В него липсват две неща – първо, строгата дисциплина трябва да се прилага не само по отношение на разходите по държавните бюджети, но и по отношение на инвестициите, на борбата с бедността, борбата с измененията в климата и осигуряването на заетост. В тези области не се осигурява дисциплина. Разполагаме само с стратегията 2020, която е смешна. Изискваме в доклада да се внесе предложение за прилагане на дисциплина по отношение на всички тези области. Второ, не можем да постигнем бюджетна и финансова устойчивост, ако не постигнем баланс между разходите и приходите. А що се отнася до този баланс, то както парламента, така и държавите членки отказват да постигнат какъвто и да било напредък. Бих подкрепил пакта за стабилност и растеж като първа крачка, ако в скоро време имаме перспектива за приемане на пакет от мерки за данъчното облагане. Но не само, че не сме близо до приемането на такъв пакет, дори не го и обмисляме. Съвсем различен е въпросът с макроекономическия надзор. В тази област предлагаме нова рамка. Излизаме с нови предложения, насочени към справяне с кризата в Испания, Ирландия и други страни. Смятаме, че в тази област е постигнат добър напредък. Съвсем открито ще заявя това, което казах и на закритото ни заседание можем да спечелим доверие с този пакет, ако макроекономическият надзор върви в две посоки т.е. да бъде прилаган както към страните с излишък, така и към тези с дефицит. Съветът много упорито отказва такова решение. Ясно е защо. Някои в парламента биха искали да бъдат приложени по-крути мерки по надзора, други по-малко строги, но като цяло сме постигнали споразумение по него. Накрая ще упомена, че работата, извършена от Вики Форд за бюджетните рамки, даде добри резултати. Ще подкрепим нейния доклад, в който се залага на професионалния подход към изготвянето на бюджетите. През изминалите няколко дни много говорихме за Берлин и Париж. Аз идвам от малка страна, но знам, че в Европа никога не са били постигани големи успехи без съществения принос на Франция и Германия. Очаквам от тези две страни, които са най-големите економики и най-значимите общества в Европа, да поемат водеща роля като положат основата на един много по-амбициозен пакет от мерки за економическо управление. Вместо това обаче бе постигнато едно половинчато споразумение. Не смятам, че Франция и Германия поеха водеща роля и това ще е в ущърп на гражданите ни в бъдеще. Председателката, благодаря. Лиса и Карл очакват да вземат думата. Разбира се, те са докладчици, ще им дам думата. Министър-председателят и министърът на финансите на Бермудските острови очаква да влезе в залата. Предстои ни размяна на мнение с нея, както и разискване с председателя на съвета. За това ви моля максимално да ограничите дължината на изказванията си. Ще дам думата и на господин Фейл, тъй като той е докладчик, но няма да включа в списък други колеги, освен ако не дойде още някой докладчик Лиса. Благодаря. Съвсем накратко. Няма да повтарям всичко казано до тук от Удо за това колко не адекватно е в този момент да формулираме пакет с санкции макроекономическите дисбаланси е нов момент в стария пакт за стабилност и растеж. И именно защото това е един нов момент и защото се цели да се разшири подходът на всичко, което се случва в Европа, е много важно да постигнем правилен механизъм. И парламента иска да бъде ангажиран така, както се предвижда в процедурата за вземане на решение, да бъде ангажиран в цялата процедура от формулирането на текста до е, прилагането му. Искам да благодаря и на председателството, и на комисията за огромната работа, която извършиха. От името на парламента ние искахме да има делегирани актове искахме да наложиме промяна по ред въпроси, да се отчете, да се вкара на много централно място факта, че в Европа се действа като едно цяло, а не в интересите на отделни страни. По отношение на санкциите трябва да се разбира сложността на вътрешния пазар. За това въпроса за симетрията не е страничен въпрос. Той е ключов за всичко, което се случва във вътрешния пазар в Европа, особено в еврозоната. Така че това са основни моменти. Ние бяхме постигнали един, едно равновесие с председателството и много държахме на него. Много е жалко, че в момента губим един от най-основните резултати. Благодаря на всички колеги, които е, дадоха своите усилия да стабилизираме нашата обща позиция. И се надявам в бъдеще процедурите, които искаме да бъдат застъпени, да се радват и на по-голям консенсус но отново трябва да кажа, изключително важен е въпроса за симетрията или асиметрията. Нека обаче да се опитваме да вървим в посока, в която да не предприемаме грешни стъпки само защото те са по-видими и по-интересни, а да вървим в посока на доброто развитие на Европа. Карл. Благодаря, госпожо председател. Първо, позволете ми да благодаря на колегите и особено на съвета и на унгарското председателство за толкова усилената им работа да ни доведат до този резултат. Разбира се, е, можехме да сме и в много по-лесна ситуация, но все пак не трябва да забравяме, че съществуват е, много основни политически е, разногласия, които могат да бъдат решени единствено с гласуване. Именно това е демокрацията. Смятам, че постигнахме много добра позиция за макроекономическата част. Благодаря на Лиза за това. Смятам, че резултата е добър. И искам да уверя колегите, че ние ще се придържаме към споразумението. Надявам се, че и съветът ще разбере нашето послание. Що се отнася до пакта за стабилност и растеж, много съжалявам, че социалистите не искат да го подкрепят. Но по този начин се очерта една, едно фундаментално различие и не мисля, че можем да го решим с преговори, така че много се радвам, че в четвъртък края на кращата ще гласуваме. Съветът има огромни отговорности, както господин Ламберт каза, е, начина по който Германия и Франция боравят по този проблем някакси не е много плодотворен. Та, съвета има отговорност в четвъртък да оцени нещата по същество и да постигне едно реално споразумение защото в края на краищата тези вътрешни споразумения не са по-важни от бъдещето на Европа и се надявам, че линията, която ние предприемаме тук е правилната линия. Добре Obrigado. Sharon, de uma forma rápida, queria agradecer a todos os colegas relatores a forma como os trabalhos foram decorrendo. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Нека първо благодаря на колегите за начина по който протече работата. Преди всичко искам да благодаря на докладчиците, но също така и на представителите на съвета и комисията. Много дълго работихме по тези въпроси трябваше да обединим много противоположни позиции. Секретариатът на Комисията по економически и парични въпроси също внесе съществен принос в този процес. По отношение на пакта за стабилност и растеж, за който говориха колегите, мисля, че Постигнахме един много добър вариант на текста. Що се отнася до намаляването на нивото на държавния дълг, постановяването на преходни периоди за конкретни държави и други. В тези области трябва да постигнем решение, най-вече и по отношение на европейския семестър. Във връзка с пакта за стабилност и растеж се нуждаем от решение за финансирането на държавните инвестиции. Те са важен източник на растеж за Европа. Във връзка с това искам да ви призова в четвъртък да постигнем максимално широко мнозинство, за да може парламентът да застане на силна позиция. Председателката, благодаря. Ще ви информирам, че както ресорният комисар, така и министрите обещаха да присъстват на нашето разискване но аз им обърнах внимание, че членовете на парламента може би имат повече какво да кажат. Оказах се права, но нека все пак опомена, че проявиха готовност да присъстват днес. Някои от вас са раздразнени, тъй като се отлага окончателното гласуване, но нека ви уверя, че това е единственият начин да постигнем споразумение на първо четене. Нека каже също така, че клаузата за преразглеждане за обратното квалифицирано мнозинство ще бъде отхвърлена от парламента. В това няма да има нищо изненадващо. Това, че не постигнахме споразумение миналата седмица, не означава, че процедурата за съвместно вземане на решение се е провалила. Напротив, постигнахме напредък. най-вече благодарение на унгарското председателство и Андраш, които направиха всичко възможно. Съжалявам, Андраш, че буквално те залепих за стола ти до 3 часа сутринта миналия четвъртък. Но мисля, че една голяма част от заслугите по постигането на крайно споразумение са именно, е именно твоя. Трябва да продължим политическите разисквания. Имаме шанс единствено ако Европейският парламент участва в процеса. Не може просто съветът да налага мерки на междуправителствено ниво. Именно този подход на съвета ни затруднява да постигнем споразумение тук в парламента – понякога е трудно да се постигне ангажираност. Но винаги казвам на съвета, че може да постигне ангажираност, ако даде възможност и на парламента да участва. Благодаря на всички. С около 15 минути закъснение започваме разискванията с Пола Ан Кокс министър-председател и министър на финансите на Бермудските острови. Съжалявам за закъснението. Благодаря. Ако обичате да вземете места, сега ще разменим мнения с госпожа Паула Ан Кокс, а след това и с председателя на съвета и министъра по финансите на Унгария. Но първо разговаряме с министър-председателя на Бърмудските острови. Извинете ни е, за закъснението, както видяхте, много важни теми се разискваха. Добре дошли в нашата комисия. Много ни е интересно да чуем всичко, което имате да ни кажете. И за да не губя времето, ви давам директно думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички депутати и уважаеми гости. Благодаря за възможността. Това е уникална възможност на, за министър-председателя на Бермудските острови, министър на финансите, да бъде тук пред вас. И е, най-важното, няма да говоря дълго, защото смятам, че най-полезно е да, разме... да обменяме мнение, но много е важно да отбележа факта, че аз съм тук като представител на възможността да бъдем ваш стратегически е, партньор и е, партньор в добри взаимоотношения. Аз е, имах срещи с секретарията, с комисията по които се занимава с данъчни дела. И смятам, че е изключително важен този шанс, особено като се има предвид какво се случва в момента в Европейската общност. Тази седмица е седмица на концентрирана огромна енергия и усилия предвид това, което се случва и много добра възможност да влезем в диалог. Миналата седмица посетих Вашингтон. Там в Конгреса се дискутира главно какво се случва с увеличаването на дълга и те не искат да бъдат парализирани от бездействие. Навсякъде в света се наблюдава рецесия, която е безпредседентна от последно време. Скоро разговарях с американския министр на търговията, който коментира, че е, по-стриктните разпоредби в е, щатите може би е, ще доведат и до по-сериозни мерки за арбитраж в други страни. Та, Примерно, от гледна точка на Бермудските острови, искам да коментирам, че ние приемаме много важ... като много важен въпроса да има ясна и е, сигурна рамка на надзора. Нашите органи, свързани с е, данъчното облагане и финансовите институции са представени тук заедно с мен. За нас е много важно да имаме много ясен и твърд контрол и също и система за реагиране, за донагласене на системата. Неотдавна бяхме домакини на Световния форум на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Искам само да ви дам представа за значимостта на нашата страна. Освен това, светът все повече се сближава по отношение на економическите и финансовите системи. Според нас трябва да се възползваме от тази възможност, като проявим решимост в бъдещите си действия. Бермудските острови правят всичко възможно, за да придадат публичност на действията си, например по отношение на втория пакет за платежоспособността. Проявихме твърда решимост Ясно показахме, че залагаме на доверието, на почтеността и на стабилната рамка в областта на финансовите услуги. И ако трябва да запомните Бермудските острови само с едно, то ще бъде следното. Въпреки, че сме малка страна, смятаме, че сме гиганти като се вземе предвид нашата ангажираност, готовността ни за сътрудничество и прозрачност. Страни сме по около 24 споразумения за обмен на информация в областта на данъчното облагане и данъчните режими. Ето така искаме да се впишем в контекста на солидни мерки и доверие а принципът свобода, равенство, братство е приложим и към нашата страна. Тя може да не е много близо от вас в чисто географския смисъл на думата, но е близо до вас, като се има предвид глобализацията и свързаните с нея предизвикателства. Благодаря ви за вниманието. Uh, благодаря, благодаря. Питър Скинър ми дава сигнал, който той беше докладчик за законодателството платежоспособност 2 и знае много и за опита на Бермуда. Питър, имате думата. Аз всъщност много искам да знаех толкова много за Бермудските острови. Госпожо министър-председател, благодаря ви първо за това, че сте тук и че ще споделите вашите мнения за това какво се случва с нашите взаимоотношения. Аз съм се срещал с ваши колеги, предшественици и е, има съответни, знам, че има съответните съображения, по които Бермудските острови са предприели процедурите за прозрачност и за стабилност. Знам, че ние сме отговорни за това, че е, поставихме едни много високи бариери към, на критериите към другите страни. И всъщност само три страни ги изпълняват Швейцария, Бермудските острови и Япония. Първите места по това отношение. Много хора се безпокоят от това какво се случва с така наречените офшорни компании. И се питам какво имате да кажете вие, за да успокоите притесненията на хората в това отношение. Вие се вслушвате в гласа на американците. Смятам, че е добре и да чуете и гласа на европейците. По отношение на някои финансови е, продукти има много аспекти, които е, хората биха избрали или други места е, за да инвестират, защото някои от разпоредбите са твърде сложни. И аз е, уважавам това, което вие сте направили. Вие работите много усилено и постигате голям е, напредък. Говорихте в момента за стратегическо партньорство. Какво можем да очакваме ние от е, нашето взаимодействие с вас и партньорство? Благодаря за въпроса. Той е много посочен и сложен. Аз съм юрист, но ще се опитам да отговоря кратко. Много често въпросът е за това как се виждат нещата. И е много трудно да се направи разлика между офшорните компании и тези, които работят на континента, така да се каже. Ние Бермудските острови искаме да бъдем възприемани като едно спокойно убежище за инвестиции. Ние имаме ясна, строга рамка юриспруденциална, която е проверена от най-взискателните институции в това отношение Международния валутен фонд, е, Обединеното кралство. Също бяхме предмет на оценка и по законодателството платежоспособност 2 само преди няколко седмици. преди, когато говорих за прозрачност и сътрудничество, намекнах и това. Бермудските острови преди много години бяха и е, инициатори на кода, морал, моралния кодекс за прозрачност в Организацията за економическо сътрудничество в Европа. Тоест, ние помогнахме да се оформи именно тази рамка и е, се опитахме и да предотвратим, да работим срещу всички данъчни злоупотреби. Така че нашите опит и нашето желание в това отношение са ясни. А по отношение на споразуменията за обмяна на данъчна информация, ние, ако помните, бяхме извадени от е, списъка, защото ние много активно участвахме в сектора на финансовите услуги. Искахме да участваме с, с строги правила и да направим така, че да е ясно, че всички, които инвестират в Бермуда, инвестират в една здрава среда. Друго, много важно, дори от гледна точка на стандартите на щатите и групата Агмонт, която се бори с прането на пари, Бермуда в тази класификация е много ниско долу. Тоест никакви сделки сенчести не се е, приемат на наша територия. Нашата репутация е достатъчно висока. Така че това е нашия поглед е, и е, определено ние имаме добра репутация. Над 200 е, делегати присъстваха на форума, глобалния е, форум, конгрес на Организацията за економическо сътрудничество в Европа. Така че ние имаме какво да покажем. По отношение на платежоспособност 2 и търговското презастраховано. Когато се стигне до такива технически въпроси, често моите приятели ми казват в парламента да повдигате такива въпроси, а да не говорите за социални въпроси, малко по-неразбираемо, но е изключително важно да сме наясно, че няма решения, които да са адекватни за всички проблеми така че различните видове, типове за страховки и презастраховки трябва да бъдат третирани по различен начин спрямо това какъв риск се съдържа в тях. Търговските, е, застраховането на търговските сделки е различно от другите видове застраховки. И нашите регулаторни органи държат, са въвели система на разпоредби, която е базирана на принципна основа и на оценка на риска. И в нашето законодателство непрекъснато завишаваме критериите и то по много последователен начин и съответно даваме и необходимите средства на, на независимите органи да могат да осигуряват ответния контрол. В парламента аз непрекъснато обсъждам тези неща но е много важно тези, които оценяват Бермуда, да могат да правят разлика между различните видове за страховане и съответно е, делките за търговско презастраховане. Сделките за търговско презастраховане по нашето присъствие в сектора на застраховките в Европа е много значителен и продължава да нараства. В момента се, увеличава, се оценява тези, е, това присъствие на 16 милиарда. 5 billion since 2007. Вносът на застраховки от Бермуда в Обединеното кралство също се увеличи рязко за 10 години. Това въжи и за търговията между Германия и Бермуда. На 100% се увеличи вносът на търговски услуги от нашата страна в Германия. Другите страни се насочват към нас – за да извършват и по-сложни операции, защото знаят, че ние разполагаме с необходимите новаторство и експертни познания. Още по-важен за тези страни е и независимият ни регулаторен орган. Така че по отношение на Европейския съюз, както бизнесът, така и потребителите се възползват от взаимодействието с нас. Мога много да ви разказвам за това колко е прекрасна политиката ни, колко стабилна е регулаторната ни рамка, за това с каква репутация и с какво доверие се ползваме. Политиците обаче искат да знаят как нашата политика се отразява върху обикновените граждани както в нашата страна, така и в страните, които взаимодействат с нас. Например, как се отразява върху гражданите в Флорида, които са жертва на урагани. И ние отговаряме, че увеличаваме капацитета и намаляваме разходите за местните потребители. И това е един много по-важен аргумент, много по-важен от всички други технически аргументи в застрахователния сектор към какво трябва да се стремим в областта на стратегическите партньорства. Нека ви дам един малък пример. Вчера, докато провеждах срещите си тук в институциите, в това число и с комисията, говорихме за това, че можем да командироваме някого, който да представлява нашето правителство. Този човек ще може да събере цялата необходима информация и да придобие необходимия опит. Вчера говорих с различни ръководители на дирекции и ги запитах дали имат капацитет, воля да приемат служители, командировани от нас. Вие сте критично настроени спрямо нас. Трябва да се стремим към ползи и за двете страни. Ето това е една възможност за осъществяване на партньорство. А що се отнася до пакета платежоспособност 2, Бермуда попадна в първата вълна на оценки. Това трябва да се спомене. Бяха извършени оценки на добросъвестността и на много други аспекти. И в крайна сметка успяхме да отговорим на стандартите. Вие в качеството си на съзаконодатели, на орган, насочващ политиката, не бива да налагате санкции върху Бермуда, за това, че сме действали като честен посредник, за това, че сме били готови за сътрудничество, за да постигнем изискванията по стандартите. Много е важно нези, които наистина са се стремили към това, да не бъдат санкционирани. За мен това също е един важен аспект от стратегическото партньорство. Благодаря. Благодаря. Благодаря за изчерпателния отговор. Филип. Благодаря, госпожо министър-председател. Благодаря, че сте тук. Да, ако трябва да кажа честно, имам проблем да разбера защо много компании от Европа и от Штатите е, имат желание да се установят е, при вас. Знам, че сте много красива страна, че времето е много хубаво, имате опит, но предполагам, че подобен опит се открива и другаде, включително в така изостанал континент като Европа или Северна Америка. Така че след като компаниите идват при вас, едва ли идват за това да ви отпускат помощи? а по-скоро защото това се отразява директно на окончателните им резултати по отношение на печалбата. Така че, що се отнася до е, прозрачността, доколкото знам, отчета на е, компаниите не се оповестява. Не се оповестява собствеността на компаниите. Вие не сте се присъединили към тези, които спазват директивата на Европейския съюз за спестяванията. Така че, нека да кажа, ще започна да ви вярвам. Да, сигурно има разлика между Бермудските острови и някои други много лоши неща, къде, места, където се перат пари. Е, вярвам ви, че там при вас няма пране на пари. Но а, когато започнете да предоставяте достатъчно информация на Европейския съюз, включително и по директивата за спестяванията, тогава ще ви повярвам, че вие сте наистина сериозни по отношение на взаимодействията ни. Отговора. Благодаря, благодаря. С уважение ще кажа, че не съм съгласна. Аз започнах е, работата си като министър-председател в края на октомври и едно от основните ми тези си беше, че няма да продължаваме така както до сега и ще бъдем открити, отворени за бизнес. Вие благодаря, че говорите колко красиви са Бермудските острови. През 70-те години ние бяхме известни с пясъците, плажовете и сините небеса. Но вече погледа се сменя. Ние сме известни с това, че сме ефективни, че имаме много добра а, юридическа рамка за финансови услуги, така че нещата се сменят. И както коментирах малко по-рано, ние имаме много споразумение за обмен на данъчна информация – така че няма, не се поставя под въпрос нашата репутация и солидността на нашата финансова е, рамка и законодателна рамка. И е, за прозрачността знаете, че ние дадохме всички сигнали, ние сме за обмяна на информация. От средата на 80-те години имаме споразумение за обмяна на данъчна информация с щатите. И когато е, власти искат от нас някаква информация, ние се съобразяваме с тяхните искания. Така че много институции, много хора вече започват да стават наясно, че ние предоставяме много безпредседентни условия и търсиме и стабилност в нашата финансова система – това привлича хората, нашата репутация и факта, че не сме някакво място на края на света, имаме добри банки и работим много последователно в спазването на международните стандарти. Та, аз съм убедена, че с времето, може би не утре, ще си смените мнението, защото и ние, нашата репутация се сменя. Председателката благодаря. Астрид. Госпожа Астрид. Е, Люлин. Председателката прекъсва за момент. Госпожа Люлин се извинява, че няма да говори на английски. Е, госпожо министър-председател, първо искам да ви благодаря, че присъствате тук в нашата комисия и да ви поздравя за начинът по който представяте вашите усилия за това да представите репутацията, интегритета на вашата страна. Аз също съм от малка страна, Люксембург, и ние съществуваме до е, големите и е, сме обект на същите доста несправедливи критики от тяхна среда, защото ние като малка страна сме развивали финансите, а не други аспекти на економиката ни и така нататък. За това ви разбирам. Разбирам ви отлично. И искам да ви поздравя Мога да ви кажа, че действително това не е лесно. Не е лесно да се бориш с а, стари предразсъдъци. Има една поговорка на френски, че няма нищо по-лошо от глухия, който не иска да те чуе. Така че това, което чухме тук, до известна степен подкрепя именно тази теза, да, че се дават тук някои съждения, които не се основават на факти, а само на предразсъдъци. И ние трябва да се запитаме защо страните членки са готови да отидат да вършат бизнес в е, бутик. Ами, много често трети страни идват в Европа, така че е, съвсем нормално е Европа да има е, интерес към други страни. А когато се спазват правилата, трябва това да бъде двупосочно. Затова, госпожо министър-председател, съм напълно съгласна и с вашите изявления за, за страховките. Има е, решения, ние не следва да ги преразглеждаме. Трябва да си спазваме разпоредбите, които са приети такива каквито са, защото те са достатъчно е, задоволителни и напълно в синхрон с е, законодателството Платежоспособност 2. I could go on. Госпожо, мога да продължа да говоря до безкрайност, но мисля, че вие казахте всичко. Благодаря ви за коментарите. Според мен поемането на водеща роля е свързано с намирането на правилния подход. Бермуда вярва, че играе водеща роля в областта на финансовите услуги. Вярваме също така, че трябва да бъде осигурен равен старт. Затова не можем да приемем налагането ни на санкции само за това, че се опитваме добре да си вършим работата. Въпреки това ви благодаря за коментарите, оценявам ги. Председателката, благодаря ви, но може би днес имате късмет, защото присъстват именно тези трима от нас, които се опитаха някои, да вмъкнат някои застрахователни инструменти в пакета платежоспособност 2. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо министър-председател, за това, че сте тук в нашата комисия. Следя много внимателно и с голям интерес всичко това, което казахте. Е, говорихте за стратегически алианс. Естествено, по отношение на финансовите услуги, това е много важна тема. Ще ви задам два въпроса. Единият въпрос се отнася до контрола и до надзора и сътрудничеството в тази област. Европейския съюз би желал е, приетите е, норми за територията на Европейския съюз да се съблюдава и от неговите партньори, а това предполага предоставяне на информация на съответните надзорни органи в Европейския съюз. Е, бих искал да чуя вашето мнение. И освен това сътрудничество по отношение на данъчното облагане. Тук също Съществува декларирано желание за сътрудничество с Европейския съюз. В момента нещата се регламентират тук е, за държавите членки и освен това по отношение на е, данните от е, счетоводството държавите предвиждат обмен на информация. Благодаря за въпроса ви, господине. По първия ви въпрос ще направя два коментара. Той бе свързан с възможностите за насърчаване на сътрудничеството между регулаторните органи. Аз съм министър на финансите на Бермуда. Освен това действа и независим регулаторен орган – паричният орган на Бермуда в чиято работа аз не мога да се намесвам. Някои твърдят, че именно за това той функционира толкова добре. Паричният орган на Бермуда има надзорни структури по целия свят или по-скоро си сътрудничи с надзорни структури по целия свят – много е важно с оглед постигането на еквивалентност на регулаторните инструменти да се осъществява диалог. Така може да се осигури споделянето на информация за дружествата, извършващи международна дейност. В рамките на диалога се изгражда верига на сътрудничество между надзорните органи в световен мащаб. Посещението ми тази седмица тук е свързано и с партньорството между държавата и частния сектор. Участвах в разговори за сътрудничеството между регулаторните органи и частния сектор. Миналата година Бермуда бе домакин на събитие с участието на регулаторни органи от целия свят. За нас е важно да се насърчава сътрудничеството между тях. Днес сутринта един а, служител на високо ниво заяви, че трябва да се разгледат възможностите за командироване на служители тук. Ние залагаме наистина на работата по същество. Искаме да осигурим обмен на информация и сътрудничество. По въпроса за сътрудничеството по обмена на информация за данъчното облагане – още веднъж ще спомена, че Бермуда внесе значителен принос в приемането на етичния кодекс на Организацията за економическо сътрудничество и развитие в тази област. Страни сме и по 24 споразумения за обмен на информация в областта на данъчното облагане. От тук ще отпътувам за Лондон, където ще бъде, бъде сключено такова споразумение между Бермуда и Индонезия. Наистина залагаме на това да се ползваме с добра репутация като международен партньор в тази област. В никакъв случай не насърчаваме сенчестата економика, нито пък сме снисходителни. Председателката благодаря. Следващият оратор. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc foarte mult uh, doamnei prim-ministru. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа министр-председателя за нейната решимост по отношение на прозрачността и репутацията на бизнеса в Бермудските острови. Тук бе отправен въпрос господин Ламдор, който коментира, че собствениците на компании, регистрирани в е, Бермудските острови, не са не се оповестяват. Не разбрах какво отговорихте вие на този въпрос. Ще мисля, че бе въпрос за регистрирането на компаниите и за това, кои са бенефициенти. Ние имаме отговор за надзор и се наблюдава е, всички изисквания за борба с пране на пари и незаконни печалби, още преди да се възприема и съответното законодателство в Европейския съюз. Ние имаме ясна система с отговори от страна на правителството включи, и от страна на органите свързани с надзора. Е, има съответните процедури, имаме връзки с Интерпол за проверяване на репутацията на съответни лица, които искат да създават компании. Така че в нашите процедури и законодателство се съдържат съответните критерии. Ние имаме системи за надзор, за контрол на репутацията и напослед, съвсем скоро приехме законодателство, свързано с оценка на база партньорска проверка – Така че ние възприемаме всички критерии в е, законодателството ни. Има пруденциален надзор, има разпоредби за проверка на собственици на компаниите. Също така имаме и регистър на компаниите. Хората, които искат да го видят, могат да го видят съответното работно време могат да получат и е, копия от този регистр срещу минимална сума. Така че ние сме много сериозно настроени по отношение на прозрачността. Благодаря, Едвард. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър-председател. Каквато и да е историята на една малка страна с съответно законодателство, която е извън определен блок, е, тя винаги ще се сблъсква с някакви обяснения от страна на този блок, е, с е, твърденията, че защо че тази страна е много популярна, защото там нещо не е наред. Така че, действително, в миналото имаше практики на данъчна конкуренция, на практики, които не бяха толкова прозрачни. Но, сега, когато е, се очаква подобна страна, е, да спазва съответните е, законодателство и съответните изисквания, се предполага, че всички тези компании, които са се възползвали от предходния режим, ще изчезнат. И когато те не изчезват, се поражда съмнението, че нещо не е наред и продължава да не бъде наред. Как точно успявате вие и как точно тези компании са успяли да се пригодят към новия режим, новите изисквания за прозрачност? Отговор. Не знам как мога да обясня а, подозренията на страните, че евентуално ние не спазваме критериите. Но а, Бермудските острови не са място, което трябва да бъде обект на подозрение. Ние спазваме изискванията, ние сме прозрачни. Фактът, е, че много хора не могат да разберат защо една малка страна с съответен е, законодателен режим може да бъде привлекателна за инвеститорите. Това, което мога да ви кажа е, че съществуват независими обективни оценки на Международния валутен фонд, доклада ФУД. А също така Бермудските острови се наблюдава, нашата политика се наблюдава от е, примерно академичните, академичните среди в е, Штатите се коментират, че ние сме резултат от така наречения ефект на клъстерите. Какво означава това? Натрупване на опит, на талант, на високо ниво на компаниите, които се установяват при нас, на високо ниво на предоставените услуги – Тоест има реномирани банки, реномирани юристи, най-добрите одитни фирми са представени при нас и се създава този е, ефект на магнита. Може би точно защото сме малки, успяваме да бъдем по-инновативни да предлагаме един комплекс от фактори, които привличат бизнеса и по отношение на надзора, и по отношение на нашата репутация, е, добра репутация. Така че един от нашите характеристики е, че ние сме много бързи, реагираме бързо спрямо е, пазара. След като мине е, елемента на надзорна проверка, не се мотаем с нищо повече преди да се създаде една компания. Та, в една световна среда, за да бъдеш конкурентно способен, трябва да имаш съответните е, елементи на вършенето на бизнес. И когато го правиш в правилната рамка, с добра репутация и с добри закони, това е, което всъщност е, придава привлекателност на Бермуда за финансовите услуги. Това е нашата репутация и ние не смятаме да я променяме. И като министър-председател или министър на финансите, аз разговарям с компаниите. И е, те коментират, че дори разходите да не са съществено по-добри, по-малки, ние имаме добра репутация, добър достъп до услуги и така нататък. Ние работим добре и с регулаторните органи. Наясно сме, че трябва да предоставяме услуги от много високо ниво и да реагираме много бързо. Така че това са една от основните характеристики на Бермудските острови а и е, също и така приятния аспект, че е, освен, че имаме добра законодателна рамка, сме едно много хубаво и приятно място да пребивава човек. I, I that, uh, Председателката, благодаря. С това приключихме кръга от въпроси и отговори. Много ви благодаря, че се отсувахте на поканата ви. Отделни наши колеги, в това число и аз, ще продължат диалога с вашите регулаторни органи и лично с вас, най-вече във връзка с пакета Платежоспособност 2, но и по отношение на други законодателни актове. Ще трябва да намерим и справедлив подход към постигането на еквивалентност. Наистина трябва да заложим на правилните стандарти, но не бива да ограждаме Европа с стена. Ние също трябва да сме открити към бизнеса. Благодаря ви още веднъж, че се отзовахте на поканата ни. Надяваме се да продължим диалога с вас. Ще направим 5-минутна пауза, за да разгледам документите, които ще бъдат внесени в пленарната зала. Не забравяйте, че след 5 минути с нас ще бъде унгарският министър. Right. Uh, thank you, thank you, colleagues. Um... Благодаря, колеги. Занимавах се с много неща през тази почивка. Подписах много документи, които ще влязат в пленарната зала. Приветствам с добре дошъл колегата Георги Матолши, председател на съвета по економически и финансови въпроси и унгарски министр на финансите. Добре дошъл отново и на нашия стар приятел Андраш Карман. Наистина не знам как оцеляхме без него през изминалите няколко дни. Свикнахме един строк по време на последните тристранни консултации. И така, още веднъж добре дошъл на господин министър. Давам ви думата за вашия доклад. Uh, uh, Благодаря. Вече съм бил член на тази комисия и днес се гордея с това, че съм тук сред вас. Uh, При последните ни срещи вече съм споменавал някои неща, но сега, тъй като сме в последния етап на президентството, на председателството, ще се опитам да направя обобщение на постигнатото през последните месеци. Бих желала да ви благодаря за отличното стратегическо партньорство. През последните 6 седмици Проведохме е, много полезен е, триолог. Ние представлявахме съвместния подход в съвета по економически и финансови въпроси. Моето виждане е, че вече постигнахме много с ваша помощ. На второ място, нека посоча, че основната цел на днешната ни среща е не да вземем решения. Всички решения бяха взети на Екофин вчера. Вие от своя страна в Европейския парламент ще вземете решения. Всички Министър-председатели на държави членки от своя страна също вземат решения, но днес на това заседание не е моментът да правим това. Днес ще направим равносметка на стратегическото ни партньорство през изминалите месеци. Ще се отчетем за извършената работа и ще дадем възможности на двете страни да изложат виждането си за изминалите няколко месеца. По време на унгарското председателство трябваше да се концентрираме върху два основни въпроса. Първо, участвахме в работата на съвета. Председателствахме съвета, съвета по економически и финансови въпроси. В тази си роля трябваше да приключим две исторически структурни реформи. Позволете ми да заявя, че тези две реформи, пакета за економическото управление и европейският семестър, сами по себе си са исторически. Що се отнася до пакета за економическото управление, това е първият всеобхватен пакет от законодателни мерки, предложени от парламента с цел координиране економическите политики на държавите членки. Европейският семестър също е една историческа инициатива, тъй като се вписва в всеобхватната реакция на кризата. За пръв път успяхме да приключим работата по европейския семестър. So, Мисля, че успяхме да отговорим на очакванията и да извършим цялата работа, която се очакваше да се извърши на ниво съвет. Постигнахме общо споразумение за пакета за економическото управление. Вчера Одобрихме всички препоръки, внесени от комисията. Сега предстои предоставянето на препоръки от държавите членки, както за програмата за сближаване, така и за програмата за стабилност. С други думи, приключихме работа по две от най-важните инициативи тези две инициативи могат да се разглеждат като пробив, като исторически стъпки, надявам се, в правилната посока. Разбира се, освен работата на ниво съвет, трябваше да се концентрираме и върху някои други въпроси работихме по процедурата за приемането на механизма за стабилност и на инструмента за финансова стабилност. Работихме и на ниво г 20 Но като цяло трябваше да положим повечето усилия в областта на пакета за економическото управление и по отношение на економическия семестър. Разбира се, успяхме и да продължим с работата по регулаторната рамка за финансовите услуги. И така приключихме работата по поне три досиета. Предстои да представим и още две досиета през идните дни. Пакетът за економическото управление, Европейският семестър и регулаторната рамка за финансовите услуги бяха в основата на усилията на унгарското председателство. Нека продължа със следното. Пакетът за економическото управление със сигурност е най-важната задача, по която трябва да се приключи работа. Към момента обаче крайното решение трябва да бъде взето от парламента. Аз лично смятам, че всеобхватната реакция, която осигури Европейският съюз за справяне с кризата и предотвратяване на следваща криза, нямаше да е толкова, на толкова добро ниво, ако не бе прият пакетът от 6 законодателни мерки за економическото управление. Във връзка с това още веднъж искам да благодаря на парламента от името на унгарското председателство и от името на Андраш. Благодаря ви за стратегическото партньорство. То беше от голямо значение за унгарското председателство. Трябва да подчертая също, че след влизането в сила на договора от Лисабон, за пръв път парламентът и съветът приемат законодателство в областта на економическата политика в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения. Затова, според мен, това е един исторически момент. За пръв път съветът и парламентът приемаха законодателство в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения. Трябва да подчертая също, че резултатите от сътрудничеството между двете институции са много положителни. Според мен, парламентът значително допринесе за усъвършенстването на текста. Така че позволете ми от името на унгарското председателство да ви благодаря за измененията. Общо, доколкото знам, 2029 на брой. Като председател на Екофин трябва да знам наизуст поне тази цифра. И накрая по пакета за економическо управление. Целта както на парламента, така и на съвета е сходна, а именно да се укрепи економическото управление в Европейския съюз и в еврозоната. По този начин възнамеряваме да ограничим ефекта и вероятността от бъдещи економически сътресения. Това е целта както на парламента, така и на съвета, тъй като и двете институции носят отговорност за бъдещето. Предстои ни да финализираме пакета за економическото управление. Вчера съветът, както знаете, успя да постигне компромис. Предоставихме текста на този компромис под формата на окончателен вариант – Надявам се, че гласуването в пленарната зала ще потвърди онова, което се опитахме да постигнем по времето на тристранните консултации. Те продължиха над 70 часа. Вашият председател казва само 70 часа. Наистина консултациите бяха много дълги, най-вече за членовете на вашата комисия. Комисарят Оли Рен не е сред нас. Нека направя коментар за ролята на комисията в този процес. Тя пое водеща роля, изигра също и ролята на честен посредник. Макар, че Оли Рен отсъства, искам да му благодаря за чудесната работа, която свърши. Съвсем накратко ще се спра и върху европейския семестър. Това е друг ключов момент от работата на унгарското председателство и съм много доволен да кажа, че първият цикъл от работата бе успешно приключена. Вчера съвета прие конкретни препоръки за страните членки и за еврозоната за първ път се случва това. Дадохме старт на процедурата за европейския семестър или полугодие. Считаме, че всички препоръки са много полезни с цел подобряване на економическите политики на страните членки. Преди това имаше оценка на Комисията за националните економически програми и програмите за стабилност на отделни страни членки – и Европейският съюз, съвет по-късно тази седмица ще обсъди и този въпрос. И накрая, нека да кажа, че бяха много, че бяха решени ред въпроси от финансовата регулаторна рамка. Ние успяхме да придвижим пет законодателни досиета. И две от тях се опитахме да приключим по време на нашето председателство в сътрудничество с вас, с парламента. Става дума за директивата за финансовите конгломерати и транспортирането на Еврокаш. Много голям напредък постигнахме по законодателното предложение за финансовите услуги. Също за продажбите на късо, за слоповете за кредитно неизпълнение. Общия подход към директивата за депозитите. Като цяло уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, нека да кажа, че беше изключително приятно да работим с вас през всички тези месеци и седмици. В Европа ние трябва да работим заедно. Това е демокрацията, това е целта на тристранния диалог – аз съм депутат от Националния парламент на Унгария и затова съм голям поддръжник на демократичната рамка, в която работи и Европейския парламент. Благодаря за вашето сътрудничество и се надявам, че Европейския парламент ще успее да приключи с работата по пакета по Европа за економическо управление съвсем скоро. Председателката, благодаря. Благодаря и за любезните ви думи. На моменти сътрудничеството ни бе доста бурно, но както казвате, е, приговаряхме и по въпроси, които излизаха извън обсега на економическото управление – до някъде, по някои стигнахме до успешно решение, по други имаше известни забавяния, но благодарение на вас с усилената ви работа, особено по пакета законодателство за економическо управление, не мога да си представя какво щяхме да постигнем, ако не бяхте вие. Така че ние сме изключително благодарни. Надяваме се, че ще успеем да преминем и последната отсечка преди да финализираме работата. Жан-Пол Гозес, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, господин министър. Имам два коментара. Едната искрена, един искрен коментар и един по-дълъг искрения поздравления за качеството на унгарското председателство. Изключително високо оценяваме вашата всеотдайност, също и огромни благодарности на бившия ни колега. Унгарското председателство работи отлично и може да се гордее с работата, която извърши. Това го казвам с най-искрено приятелство. Втория ми ком- коментар. Аз лично не споделям вашия оптимизъм а, е, по отношение на настоящата ситуация. Има много проблеми и много нерешени въпроси. Ситуацията в Гърция, макар че парламент, парламента не се произнася по този въпрос, това е въпрос а, е, решаване на междуправителността, но ниво съществува все пак огромен проблем, защото въпроса с дълга се отразява върху еврозоната. Не може да се каже, че това е единствено проблем на Гърция и гръцкия дълг. И всъщност така трябваше да се направи разграничение между проблемите на Гърция и проблемите на еврозоната. Но момента е труден и работата е трудна. Парламента направи своите искания Съвета реагира, за което ви благодарим. И остават още два а, момента от а, досието за економическо управление, което а, затрудняват напредъка му. И тези два въпроса трябва да бъдат решени бързо, защото те поставят под въпрос репутацията на Европейския съюз – а и също репутацията на тези, които са свързани с проблема в Гърция. За какво става дума? За капацитета на страните членки да бъдат и солидарни и да имат координация в економическите си политики. Всички е, признават, не може да има обща валута и 17 различни економики. В момента трябва да си извадим полуките от кризата, полуки, които не признавахме преди нея. друг момент. Взаимоотношенията между парламента и националните парламенти. Много ръководители на европейските държави се отнасят към Европейския парламент като към националните, т.е. дават инструкции и се очаква мнозинството да се подчини на инструкциите на парламента. Но, за съжаление, нещата не стоят така. Напротив, Европейския парламент не може да има отношение към националните правителства. Тоест, самоотношенията трябва да бъдат е, поставени на една различна основа. Процедурата на съвместно вземане на решение не предполага едната страна да диктува на другата какво да решава. До този момент обаче тази тематика не е съвсем ясна. И е, аз лично се безпокоя, че отделяме твърде много време да дискутираме неща, които нямат никаква практическа стойност. Превенция и коригиращи мерки трябва да е ясно как действаме в това отношение. Но ние се намираме в ситуация на криза. Затова не бива да търсиме много сложни юридически решения, а по-скоро да има политически действия, които да дадат възможност да се излезе от кризата. Искам още веднъж да ви благодаря за отличната работа, която извършихте, но оставам и с известни съмнения и тъга за това какво ни очаква в бъдещи дни по пакета законодателство за економическо управление. Но и е, съвета трябва да се опита да разбере позицията на парламента. The... Благодаря. Много нараства броят на желаящите да се изкажат. Ще дам дума само на трима, след което ще дам думата на господин министъра. Корин. Нека първо ви благодаря за това, че се отзовахте на поканата ни към края на унгарското председателство. Благодаря ви също за огромните усилия най-вече ще наблегна върху усилията, които положихте, за да се изгладят различията между съвета и парламента. Това не бе никак лесно. Парламентът първоначално внесе 2000 изменения. Техният брой спадна до 700, за което значително допринесе Андреш Карман по време на преговорите. Голямо постижение, че миналата седмица успяхме да се споразумеем по почти всички въпроси. Понякога не е възможно да се намери решение на всички проблеми едновременно. Но в момента е явно, че сме постигнали наистина голям напредък. Ще се върна на казаното от Жан Пол, а именно, че всички носим голяма отговорност, особено като се има предвид кризата в Гърция. Носим голяма отговорност за приемането на пакет от законодателни мерки, които да бъдат едно стабилно основание за извършването на бюджетна и финансова консолидация. Тези мерки трябва същевременно да гарантират растеж и заетост за гражданите ни. Въпросите, които ни предстои да разрешим, са деликатни от политическа гледна точка. Надявам се, че заедно ще можем да намерим решение. Процедурата, която възприе парламентът, ясно показва, че искаме да застанем на твърда позиция. Същевременно обаче сигнализираме, че сме отворени за постигането на споразумение на първо четене. Още веднъж ви благодаря за чудесните постижения до този момент и се надявам идната седмица да се придвижим към целта. Благодаря на Корин, Антони. Е, благодаря, госпожо председател. Аз също ще благодаря на председателя на съвета за това, че е тук. Благодаря му и за работата, която се свърши по време на унгарското председателство и за всичко това, което предстои да се свърши. Всичко това, което казвам, естествено е свързано не само с факта, че Унгария за първи път председателства Евросъюза, но и с това, че бяха предприяти важни инициативи за приемането на е, економически механизми, които до този момент не са действали. Също времено трябваше да се помисли и за решаването на институционални въпроси. Господин Трише е, предлагаше е, по отношение на економическите въпроси да се прилага е, същия подход, както по отношение на външната политика. Е, нека да е, видим как ще се решат въпросите от е, висшите представители на държавите. Е, говорим за гръцка криза, но това не е, е криза само за Гърция, това е криза за е, целия Европейски съюз, за целия континент. Е, това е криза в еврозоната. Естествено, че за Гърция проблемите са огромни, но е, те са свързани и с политически аспекти. Говорим за политическо управление. Още през март е, бе представен един проект и ето, че е, сега се намираме в последната фаза, е, преди приемането на решението. При всички положения не би трябвало да търсим някакво привидно решение. Не трябва да търсим решение, което да доведе до сближаване, до економически растеж, до съблюдаване на е, легитимните интереси на гражданите. Всичко това е нашата задача, която е, ние трябва да изпълним. en Същевременно е, става дума за застрахователни за кредитни застраховки, за къси продажби. Всичко това се урежда в рамките на пакета за економическо управление. Аз много, много се надявам, че през следващите месеци ще можем да постигнем съгласие. Следващия оратор. Колеги, благодаря. Всъщност това е унгарският министр. Благодаря. Благодаря за добрите думи. Е, абсолютно е ясно, че ние имахме нужда от вашето сътрудничество, от вашата подкрепа и ние ги получихме. А що се отнася до репутацията на Европейския съюз, 100% е, съм съгласен с казаното тук. Репутацията на Европейския съюз в момента е подложена на карта. Кризата не е приключила, това е сигурно. И нещата, времената са много тревожни. Има криза на правителствения дълг в южната част на еврозоната. Същевременно работим по пакета за економическо управление, за бъдещето. И поне един от двата въпроса трябва да се реши. Тоест, гръцката криза не може да се реши бързо, значи трябва да работим по другия въпрос. Поне аз така виждам нещата. А що се отнася до Гърция, напълно сте прав именно е, има елемент и на политическа криза. И за да обобщя, трябва да кажа, че е, трябва да бъдем много пазливи в близките месеци, защото гръцката криза не може да бъде решена лесно. Благодаря много на Карин за любезните думи. Аз лично считам, че сме много, много близо стигнали до окончателно решение. 99 и 99% или 98%, не знам колко, но близо до 100%. Съвсем близо сме до окончателно споразумение и Европа има нужда от това споразумение, защото Европа е в опасност в контекста на международните валутни пазари. И трябва да постигнем успех. Тоест, според мен, трябва да направим и последната малка стъпка, за да постигнем съгласие. Коментарите на Антони и въпросите. Нека ви кажа, че първото ми е, впечатление от е, съвместната работа между съвета, комисията, Европейската централна банка, парламента, бе, че можем да работим заедно, можем да стигнем един до друг. Не е толкова сложно, колкото изглежда, но не е и очевидно все пак аз оставам с ясното впечатление, че ние можем да работим заедно. Може да се постигне това, но относително бавно, с много труд. Понякога гоним сенките си, но сътрудничеството се получава. Също така Абсолютно съм съгласен и с казаното, че една политическа криза не може да се реши с финансови средства. Политическата криза си е политическа криза и тя се така, има своята основа в корените на създаването на Съюза, говоря за Гърция – като председателство ние се съсредоточихме върху своите конкретни задачи. А, а, ситуацията в Гърция се решава от а, страните членки на еврозоната. По отношение на пакета от законодателство за економическо управление, аз продължавам да бъда оптимист. Първо, оптимист съм по природа, но съм и оптимист по отношение на това, че ще постигнем окончателно споразумение, защото ни притиска и времето, притискат ни и грешки, направени в миналото. Ние трябва да постигнем по-добър успех в момента. Имаме много остра нужда от законодателството за економическо управление, както за еврозоната, така и за Европейския съюз като цяло. Сега искам да предложа на колегата ми да каже няколко думи и отново благодаря много за любезността. Благодаря. Ще направя два коментара за пакета от законодателни мерки за финансовото управление. Това е също важна част от всеобхватната реакция в ситуация на криза, тъй като се наблюдава не само криза на държавния дълг, но и криза в банковия сектор. Помните, че в разгара на кризата се извършваха къси продажби на слапове за кредитно неизпълнение. Това изложи на опасност финансовите пазари. В съвета започна работа по регламент за късите продажби. В момента сме на добър етап от работата. Имаме шанс да се придвижим напред по този регламент. Благодарение и на парламента. През есента на 2008 година имаше голям проблем във връзка с схемите за гарантиране на депозитите. Те не бяха хармонизирани в отделните държави членки. Гражданите се опитваха да намират вратички в системата и успяваха. В съвета бе постигнат общ подход към новата директива за схемите за гарантиране на депозитите. Тази директива хармонизира схемите в отделните държави членки. Съгласно новите разпоредби, ще трябва да бъде създаден на предварително финансиран фонд за гарантиране на депозитите. Надявам се, че следващото председателство, полското, ще може максимално бързо да постигне споразумение с вас. Още една от важните полуки от кризата е да се намали рискът за отсрещната страна. Ще ви припомня какво се случи след краха на Lehman Brothers. Бяха въведени централните контрагенти за финансовите деривати. Новият регламент е всеобхватен, много комплексен. През изминалите 6 месеца постигнахме огромен напредък в разискванията по този законодателен акт в съвета. Вчера министрите имаха възможност да проведат политическо разискване за все още нерешените въпроси. Убедени сме, че съветът и председателството скоро ще могат да започнат диалог с парламента. Парламентът има известна преднина, за това трябва и ние да сме готови максимално скоро. Ще ви дам и още един пример, който не е толкова свързан с кризата, но визира нещо много важно за клиентите, за гражданите на Европа. Това е новият регламент СЕПА, съкръщение от латински. Започнахме обсъждания с парламента. Мисля, че приемането на този регламент ще бъде от полза за гражданите. Така те ще могат да извлекат ползи от една интегрирана система за извършване на плащания. Още един коментар за пакета от законодателни мерки за економическото управление – ще имаме възможност да говорим за него и на пленарното заседание утре. Настоящият текст, по който вече почти е постигнато споразумение, е много по-добър. Той е много по-качествен в сравнение с предишния етап, когато приложихме общ подход – Съгласихме се с вашето предложение по отношение на толкова важни въпроси, като кодифицирането на европейския семестър. Трябва да призная, че бяхте прави с това свое предложение. В началото не искахме обхватът на регламента да включва европейския семестър – Високо оценявам и идеята ви за провеждането на економически диалог с цел повишаване на отчетността и прозрачността на ниво Европейски съюз. Вчера съветът подкрепи и компромисното ни предложение за включване в обхвата на текста и на отделни държави членки или по-точно за включването в този процес и на отделни държави членки. А що се отнася до макроекономическите дисбаланси, текстът е значително усъвършенстван. Постигнато е много по-голямо съзвучие с принципите по които бе постигнато споразумение в съвета и на една от предишните срещи на върха. Тези принципи предвиждат ранното налагане на санкции, както и тяхното по-продължително налагане във времето. Мисля също така, че успяхме да усъвършенстваме approach, approaches and, and which reflect much more what... И таблицата като метод за анализ постигнахме и много задоволителен компромис – за участието на Европейския парламент в приемането на таблицата. Важна крачка напред е и приемането на клауза за преразглеждане относно еврооблигациите. Трябва да си оставим отворена тази вратичка и да проучим възможностите. Огромно постижение бе също така, че се споразумяхме и за обхвата на текста относно макроекономическите дисбаланси. Вчера на съвета бе постигнато и споразумение за конкретна препратка в клаузата за преразглеждане към предпазните мерки по пакта за стабилност и растеж във връзка с обратното квалифицирано мнозинство. Същевременно съветът реши, да се преразгледа предишната версия на текста. Към момента се предвижда публична декларация. Всеки път, когато съветът не следва препоръките на комисията. Сега обхватът на текста включва не само препоръките, но и предложенията на комисията. Това едновременно с въвеждането на клауза за преразглеждане съвсем ясно означава, че има явна необходимост от преразглеждане на настоящия процес за вземане на решения. Съветът е готов да направи такова преразглеждане при положение, че възприятия до момента подход наистина не е сработил. Председателката, да благодаря. Е, много малко Малко ви пришпорвам, защото има още желаящи да се изкажат. Нека да чуем дали те няма да повдигнат и различни аспекти от тези, които бяха изложени тук. Охронош. Благодаря, госпожо председател. За пореден път ще подчертая, че в е, никакъв случай не бива да се колебаем. Трябва да поздравим нашите унгарски приятели. Да. Е, чувате ли превода? Пита гръцкият депутат. Да. Унгарското председателство скоро е, ще предаде щафетата. при всички положения аз се радвам за това, че ние можахме да установим едно добро сътрудничество и има много въпроси към вас, господин министр. Не в е, вашето експозе в началото на срещата ни. Вие засегнахте много от въпросите, които са важни за всички нас, за Европа. Но, за съжаление, в пленарна зала в Европейския парламент На практика е, не можахме да установим парламентарен контрол по отношение на съвета, защото като изключим отговора на е, зададените в писмена форма въпроси, е, съветът като че ли отсъстваше от важните дебати в пленарна зала. Затова сега ще ви задам някои много ключови въпроси. Как стоят нещата по отношение на Гърция? Ще включите ли Гърция в Европейския глобализационен фонд по времето на унгарското председателство? Това е първият ми въпрос. И освен това, как стоят нещата във връзка с Международния валутен фонд? защо Международния валутен фонд също не проявява за момента готовност да действа бързо. Дали става дума за така, поведение, което съответства на международноправните норми е, или съветът, ръководейки се от определени е, договорни текстове, е изключил е, така да се каже, някакво споразумение с международните финансови институции. Във всеки случай аз не зная дали за подобни споразумения се предвиждат самостоятелни действия на някоя от институциите. Когато сте е представител на съвета а, е, и едновременно с това парламентарист, е, бихте могли много добре да си представите как а, протичат процесите в Европейския парламент. Но как съвместявате двете длъжности? От една страна вие отговаряте за международните е, отношения на Евросъюза с е, е, финансови институции и други. Също време, но като парламентарист пък трябва да се отчитате пред вашия народ в Унгария. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук. Няма безсрамни въпроси, има само безсрамни отговори, е казал Оскар Уайлд. И аз сега ще ви помоля за съвсем открити те да се каже безсрамен въпрос, е, отговор на въпроса ми. Ние всички сме наясно, че Европейският съюз не действа оптимално и че се нуждаем от една централизирана, централна е, политика по отношение на валутата, на общата валута в еврозоната, по отношение на е, данъчната политика също се нуждаем от общи правила, но до този момент не можем да се споразумеем. А, да, добре. Ако паралелно не върват двете неща, обща валута и обща данъчна политика, ще бъдем нещо като тигър без зъби или тигър на хартия. Сега в момента сме малко объркани. Едни са за еврооблигациите, други са против еврооблигациите и така нататък. Как на практика могат да се обединят позициите на Европейската централна банка, на членовете на еврогрупата и на водещи политици тук в Европейския съюз. Вернер Ланген е следващият оратор. Първо ще кажа, че несъмнено унгарското председателство свърши прекрасна работа. А освен това трябва да кажа, че до 36 едва ли ще можете да приключите с всички мащабни проекти, които започнахте, да, най-вече по отношение на економическото управление, но няма нищо толкова страшно, ако го предадете на полското председателство и довършим при тях. Сега, когато става дума за е, националните парламенти, е, те си имат е, определени е, правила за контрол на работата на парламентаристите и за отчитане на тяхната дейност, но когато става дума за е, контрол на е, е, комисията, е, на съвета, на някои решения, то е, би трябвало ние като парламентаристи да си даваме сметка, че парламентът е всъщност над тези решения и има последната дума. Екофин в никакъв случай не искаше да отслаби позициите на комисията и затова още от миналата година започна да се отклонява от, според нас, правилния път и това, което ние препоръчваме като парламент. Не би трябвало да се е, стига отново до подобна ситуация. И по отношение на дериватите, ще ви напомня, че на няколко пъти съвета променя обхвата на е, на е, регламента, веднъж за всички деривати, след това само за определен вид деривати, след това пак за всички деривати и така нататък. Тъй, че полето на действие на е, регламента и на директивите понякога се променя. Е, ето, че комисията сега пък не е съгласна за това. Много ви моля, кажете ни каква е крайната позиция и как си обяснявате това. Може би ще можем малко да удължим заседанието, но все пак ви моля да отговорите възможно най-бързо. Благодаря, ще бъда възможно най-кратък. Решението на гръцкия въпрос или гръцката драма или криза – това не е от програмата на съвета Екофин. Групата, която работи за еврозоната, се занимава с това. Унгарското председателство успя да постигне промяна на някои от препоръките на комисията. Ние бяхме много против някои от е, формулировките в съпътстващия документ към препоръките и комисията измени текста в голяма част. Това е благодарение на намесата на унгарското председателство и на реакцията на националните правителства. По отношение на валутния съюз, данъчния съюз, няма такова нещо в Европейския съюз само по себе си взето. Нещо подобно на това, което се случва в Франция 16, 17, 18 век. Тоест 200 години е било необходимо на Франция, за да постигне обединение. И аз не знам ние дали имаме на разположение 200 години, но факт е, че процесът е много бавен. Процеса за пълно унифициране на Европейския съюз. Но имаме огромна нужда от фискален съюз, от политически съюз, от еврооблигации, за да можем да се справим с е, кризата. А именно кризата бе тази, която ни е, помогна да укрепим своята политика и своя съюз. Yeah, uh, on, on the... Съвсем накратко по въпроса за деривативите обхвата на регламента действително в предложението на комисията бе е, сведен само до извън борсовите деривативи, а не тези, които се търгуват на борсата. И не виждам причина да се прави разграничение, но всъщност по време на Белгийското председателство бе решено да се разшири обхватно, обхвата на директивата. Беше ясно, че има разногласия между страните членки и в последните няколко месеца се реши да се е, раздели проблема в зависимост от е, задълженията за отчитане, за клиринг и така нататък, за предоставяне на открит и справедлив достъп. По този начин се надяваме, че ще успеем да постигнем компромис между страните членки. Uh, Председателката. Благодаря. С това приключих отговорите на въпросите. Нека да припомня на депутатите, че днес след обед в 3 часа обсъждаме една тема, доклада за економическото управление на Гюнер Хокмар. Не давам се, че ще ви видя тук отново в залата. Благодаря на представителите на Унгария и благодаря на всички.